Good morning, colleagues. And... Добро утро, колеги! Добре дошли на нашата среща. Радвам се, че има такова силно присъствие в залата. Моля, заемете местата си, за да започнем. Дневният ни ред е много натоварен. Имаме много неща да свършим. Нека да започнем с точка 2 приемане на проекта на дневен ред. Ако нямате възражение, ако не повдигате никъде, никакви други въпроси, приемаме. Приемаме дневния ред, също одобрение на протоколите от 3 септември, 24 септември, 8 и 9 октомври. Протоколите бяха разпространени и ако ги одобрявате, изглежда такъв е случая, ви благодаря. Имам няколко съобщения. инф... важна информация, която of the name, her last name. Е, е, която Кърке, обърнете внимание как добре произнасям името, на първата среща през 2014 година, 2015 година, февруари. Това беше първата среща, която тогава тя ми каза, че произнасям добре нейното фамилно име. И сега това е последната среща, на която ти присъстваш и също добре произнасям твоето фамилно име. С смесени чувства обявявам, да Кирки ще ни напусне. Радвам се, че нейната кариера продължава и заема позицията в дирекция по публикации и разпространение. Ще се срещаме с нея не толкова често но тя ще се а, занимава с интранет, с а, а, видеоматериалите, които получаваме, а, вътрешната комуникация, принтиране и други неща, които са важни за парламента. Кирки е, ръководи секретарията от февруари 2015 година и до края на месеца тя напуска тази позиция и заема новата си позиция. Живота а, е, върви напред и не трябва да оставаме много дълго време на едно и също място. А, е, тя работи в Европейския парламент от много време а, е, на различни позиции и а, сегашната новата позиция ще бъде много престижна и елегантна. Благодаря ти за всичко, което си направила за нас. Thank you. Can... Това са е, най- най-много овации, които можеш да получиш в една институция. Колегите те ценят много, както и аз. Желая ти всичко най-добро и съм убедена, че твоята успешна кариера ще продължа, но лично за мен е много трудно, защото ние двете бяхме е, северното представене тук в залата, което се противопоставяше на южното представене. Ние се опитахме е, да организираме залата така, че да не ни превземе латино духа. Така че е, сформирахме страхотен екип. Много ти благодаря. Оценявам всичко, на което си ме научила и искам да ти благодаря за забавните моменти, които имахме заедно и най-вече за а, истинското приятелство. Въпреки, че ролите ни са, а, нашите пътища се а, разделят, ние ще останем приятели. Много ти благодаря. So, I have another very... Имам друго важно съобщение по много добър, много положителен повод. На 1 декември ще имаме нов ръководител на отдела. Това е много ам, компетентен служител, с който съм работила в CCC, в а, други случаи. Летисия Деруеле де Сантос. Може ли да се изправите? And Letizia has a very impressive Летисия има впечатляваща биография, работила в частния сектор, в Европейския съд, в Европейския парламент вече 10 години. В парламента е работила като юрист-лингвист, като администратор в Юри, където между другото сме се срещали в правната служба и и ръководител на секретарията, занимаващ се с специалния комитет Тере за борба с тер... тероризма. Там сме се срещали на Сиси често. Сърдечни поздравления за а, вашето присъединяване към нашата група. А, тук ще бъдете заобиколени от испански дами, но все пак Северният дух е, няма да се загуби. Сърдечно добре дошли. Радвам се, че вече присъствате, за да може да започнете работа с колегите от секретарията. Сигурна съм, че съвсем скоро ще бъдем близки приятели и колеги. Друго съобщение. На 3 декември, 3 декември 6 30 след обед ще честваме края на, края на годината и а, колегата, кой, която напуска, и новата колега, и приближаващата коледа. Ще бъдем на нулевия етаж в 6.30 на 3 декември. Елате с широки усмивки и с отворени сърца. Това е. И последното ми съобщение е на 27 е, ще проведем среща а, между парламентите заедно с а, Комисията по правни въпроси и с представители от омбудсмана. Това е важно събитие, а, за което всички настоявахте да се организира. А, освен това, ако мога да ви подкупя с това, ще има и обяд. Има безплатен обяд, така че елате заглавието на срещата е, овластяване на парламента и засилване на гражданските права при а, е, прилагането на европейското право. Надявам се, че много от вас, повечето от вас ще присъстват им, ще има колеги от националните парламенти, така те проверете с вашите национални парламенти, кои ще са а, колегите, защото може да има доста ваши колеги присъстващи. Това бяха моите съобщения. Разни, по точка разни, нищо не беше внесено. Получих информация, че кмета на Лиморно присъства тук. Е, вие сте на нашата среща и просто ще проследите нашата работа. Добре дошли в комисията по петиции. Надявам се, че се носите картите за гласуване, защото преминаваме към гласуването. Първо точка 6. доклас относно разискванията в Комисията по петициите през 2017 година. Проекто доклада е, е съставен от мен – и нека да преминем към гласуването. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против. А това ще трябва да го проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Преабилна точка Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис а, едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Начало на гласуването. Okay, that has been fixed. So now... И сега нека да проверим. Приема се. Uh, е, 11. Изменение 11. За. 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Край на гласуването. Приема се. Впечатляващо с голямо мнозинство. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14. Нека да проверим. За 13. Проверяваме за 13 електронно гласуване. Край на гласуване. Приема се с един глас повече. 14 за, против, въздържали се, много въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за. Против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 Нека да проверим втората част. Край на гласуването. Приема се с два гласа повече. Трябва да си вдигате ясно ръцете. 20, 24. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се. Какво искате да проверим? 25. Нека да проверим 25. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се, както казах. 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 за,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 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим 34. Проверка на 34. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 35 е, за, против, въздържали се, от... приема се. 36 за, против, въздържали се. Трябва да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, от... приема се. 38 за, против, въздържали се и трябва да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 39 за, против, въздържали се трябва да отбележите вота си. Нито един, никой от колегите от ПЕС не си вдигна ръката. Така че проверяваме 39. Край на гласуването. Отхвърля се един глас разлика. Виждате ли колко е важно? 40. За, против, въздържа се, въздържали се, приема се.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 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 оттеглено, 43 за. Извинявайте, 53 отхвърля се. 54 за, против. Нека да проверим. 54 начало на гласуването.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 Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 72 отпада. 73 за. 74 отпада. 74 за против, въздържали се, отхвърля се. Е, проверяваме 74. Приема се. 85 отпада. Втората част на 85 за против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, е, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се.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 Нека да проверим. Начало на гласуването. Слагам край на гласуването. Отхвърля се. 95 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Проверяваме 95. Край на гласуването. Отхвърля се. 93 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 98 за. Против. Въздържали се. Приема се. 100 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим 100. Начало на гласуването. Не всички са гласували, но нека да видим. Отхвърля се 99 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на 102 за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се. Много ви благодаря. И преминаваме към втората част. Това е доклад за годишнията дейност на Европейския омбудсман. Е, омбудсман. Елеонор е докладчик 39. Против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приеме. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, въз... е, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 56 отпада, 57 е, за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим. Проверяваме 57. Начало на гласуването по 57. Край на гласуването. Отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И после 65 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. С 66 за. Нека да проверим 65. Проверяваме 65. Е, Питър обича да прави проверки. 65. Отхвърля се. Извинявай, Питър. 66 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 68 в три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 69 отпада.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 Край на гласуването. Приема се. 113 за, против, въздържали се. Приема се. 114 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 115 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 заедно с устните изменения за, за, против, въздържали се, приема се. И преминаваме 126 с устно изменение. Приема се 127. За против въздържали се приема се 128. За против въздържали се приема се 129 отпада, 130 на две части. По първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Нека да направим проверка по втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. 131 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка и по това. Close it. It has been rejected. Край на гласуването отхвърля се. 132 за. Против въздържали се, приема се 133 33 за, против, въздържали се, приема се 134 за, против, въздържали се, приема се 135 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 135. Моля, гласувайте. And um, the vote is now closed and it has been rejected. Край на гласуването отхвърля се 136 за,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 против, въздържали се, приема се 20 за, против, въздържали се. Проверка по 20-то изменение. Равен брой гласове, това означава, че се отхвърля. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 на две части по първата за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. Проверка по втората част на 22. Край на гласуването. Отхвърли се с един глас разлика. Много близки са мнозинствата днес. 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по целия проект доклад. Моля, гласувайте. And the vote is closed. And it has been a... Край на гласуването приема се. Отлично, поздравления! А сега преминаваме към следващата точка за гласуване. Okay. Um,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 Uh, let's go to, to the um, report on the proposal for amending. Нека сега да преминем към доклада за предложението за изменение на решението на парламента за Евроатом за решенията и основните условия за изпълнението на задачите на омбудсмана. Моля ви, съсредоточете се. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се 31 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се 3 за. Против, въздържали се, приема се 32 за. Против, въздържали се, приема се 4 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 5 и 34 идентични. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, приемат се. Компромис първи за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, Проверка по 36-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. 41 за. Против. 39 отпада.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 въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, проверка. Правим проверка по 15-то изменение. Електронна проверка, моля. 15-то. Е, Край на гласуването. Всички са за. Ами, моля ви, вдигайте по-ясно ръка. Компромис 8 за, против въздържали се, приема се. 57 за, против въздържали се. Трябва да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 58 за. Против въздържали се приема се компромис 9 за. Против въздържали се приема се 18 за. Против въздържали се приема се 62 за. Против въздържали се приема се 19 за. Отпада. Не, остава. За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 против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 16, компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, трябва да направим проверка. Моля, гласувайте по 29. 29. Приема се, но трябва да ми давате по-ясно знак, моля. 30. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по проекто становището като цяло, по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващата точка становище на Комисията по конституционни въпроси за приложението на разпоредбите на договорите, свързани с европейското гражданство. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20 за. 20 отпада. 4. Искате проверка по първо изменение. Добре. Проверяваме първо изменение. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20 отпада. Изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. 5. За, против, въздържали се, изглежда се умрявате. Нека да направим отново електронна проверка. Край на гласуването отхвърля се. Вдигането на ръка е полезно физическо упражнение. Така че, моля, вдигайте ръка високо. Изменение седмо. За, против, въздържали се. Отхвърля се.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 Има и депутати, които изобщо не гласуват. Е, вие си решавате. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. 19 за. Против, въздържали се, приема се. 21 за. Против, въздържали се, приема се. 22. Искате проверка по 21. Добре. Начало на гласуването.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 30 за. Нека да направим проверка по 300. Vote is now closed and it has been adopted. 33. A few more hand lifts. Clearly in favor 33. По 33 за. Против. Въздържали се. Приема се по 39 за, против, въздържали се, приема се 41 за, против, въздържали се, приема се 42 за, 42 отпада. на изменение 3 за. Против, въздържали се, приема се 45 за и то отпада. И аз изглежда се уморявам вече. И изменен... Компромис на изменение едно За. Против. Въздържали се. Приема се. По втората част на изменение второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. След това 57 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, възражали се, приема се. 60 на две части по първата за, против, възражали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по цялото проекто становище по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Становището се приема. Поздравление! Преминаваме към доклада и препоръките от посещението на делегацията от нашата комисия в Амагуста на 7-8 май 2018 година. Всички изменения са оттеглени, така че гласуването е съвсем просто и то ще е по електронен път. Моля, гласувайте. Изчакваме всички да гласуват. Край на гласуването единодушно се приема. So, thank you very much. That's a very clear statement to bring back for the mayor of Fama... И кмета на Фамагуста и цялата делегация можете да докладвате, че гласуването бе единодушно. Продължаваме към следващото гласуване. Става дума за въпрос към комисията с устен отговор в отговор на петиции, свързани с защитени райони на Тура 2000, имайки предвид петициите, които сме получили. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Yeah. Yeah, exactly. Yeah, exactly. So, the vote is open. Прекратете гласуването. Приема се. Има още едно гласуване. Много ви моля, не си въдете картата за гласуване, защото пак електронно гласуване е, за съвета е този въпрос по същата точка, същото заглавие, просто въпросът е към съвета. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Много благодаря. And now, let, for those of you intending to... Унези от вас, които възнамеряват да напуснат залата, ще помоля да го направят тихо. Давам ви две минути да напуснете залата, унези, които искат да го направят. So, colleagues, please take your seats and, and let's... Колеги, заемете местата си. Продължаваме с точките от днешния дневен ред. О, вижте колко колеги напуснаха залата след гласуването. Впечатлена съм просто. But some of you are... Част от вас ще останат, което е чудесно, защото имаме вносители на петиции тук. И така, едно съобщение първо. Представителят на Европейската комисия, госпожа Влазло, ще напусне комисията след много години работа в Европейската комисия. Това е последното ви заседание при нас, комисията по петиции, преди да се пенсионирате. Това е втората свобода в живота, я наричам аз. А, отлично си сътрудничихте с нас и ви желая всичко най-добро в бъдеще. Успех! Thank you very much. Благодаря ви. Сега преминаваме към 12-та точка от дневния ред. Това е една петиция, петиция 0356, внесена от Иван Янев за проблемите, с които се сблъскват лицата с увреждания в България. Вносителят Янев е тук. С вас е вашата дъщеря, доколкото разбирам. Добре дошли пред нашата комисия. Давам ви думата за максимум 5 минути. Включвам Уважаема госпожо Председател, уважаема Комисия! Благодаря за възможността да представя петицията, която засяга тежкото положение на хората с увреждания в България. От една страна се радвам, че съм тук в Европейския парламент, сърцето на нашето европейско семейство, но от друга страна съм тъжен, че съм по такъв неприятен повод. Положението на хората с увреждане в България за никого не е тайна, че не е добро, но през последните години то не само че не е в застой или няма надежда за прогресиране, а напротив, наблюдава се все по-голям спад на качеството на живот на хората с увреждания. Както беше казал някой, напредъка на всяко общество се определя с напредъка на най-уязвимите прослойки, а няма спор, че хора с увреждане са именно такива. През 2012 година Конвенцията за правата на хора с увреждане беше ратифицирана от българския парламент и там някъде остана всичко. Не се прилага на практика. Много други нормативни актове, които са много добри на теория, на практика не сработват изобщо не се спазва стратегията на Европейския съюз за хората с увреждания 2010-2020 година. По някои основни точки ние не се дори доближаваме, нямаме и намерение да работим в тази посока на практика. Например, заетостта сред хората с увреждания в България е почти изцяло възоснова на така наречената субсидирана заетост. Квотният принцип, който беше валиден, отпадна. Самият аз преди 12 години се възползвах от него и започнах работа. Но сега хората с увреждане в България дори нямат и шанс да започнат работа, защото когато отидат на интервю, тук идва въпроса за равнопоставеността, и щом работодателя види, че е човек с увреждане, видимо увреждане, намира начин да не го наеме на работа. Друг момент е достъпността, която е под всякакво, под всякакво равнище. Говорим за архитектурна, транспортна, услуга до, до, достъпност до услуги. Всичко това е добре регламентирано в една наредба, но тя не се спазва. По отношение на социалната захила бих казал, че тук нещата стоят най-неприемливо, меко казано. От 2005 година хората с увреждания в България имат право на интеграционна добавка, така както е в цивилизованите страни. Разликата обаче е, че например една добавка интеграционна месечна за човек с увреждане в България е в порядъка на 5-6 евро, например за транспорт. А, основната финансова подкрепа, която е за хората с увреждания, предвидена у нас, е между 75 и 150 до 180 евро в общия случай. Това е така наречената пенсия, която е останала още от соцвремето. Сега някои казват, че в развитите страни не се получава пенсия, с което аз съм съгласен, но в развитите страни има други финансови подкрепи. На човека с увреждане няма значение как се казва тази финансова подкрепа, но тя цели да подкрепи и донякъде да компенсира увреждането. По отношение на здравеопазването бих казал, че въпреки че от държавния бюджет най-много средства се получават за здравеопазване, ние много често благодарение на здравеопазването си произвеждаме хора с увреждания. Надявам се на Вашата подкрепа, надявам се, че България е част от Европейския съюз, от европейското семейство и нека с Ваше съдействие хората с увреждания в България да станат равноправни граждани на Европейския съюз. Благодаря Ви. Thank you very much. The commission representative today is Immaculada. Благодаря. Имаколеда Пореро. С нея е господин Шлихтер. Давам ви думата. Thank you very much, um, for... Благодаря ви за това, че представяте положението в България. Мисля, че красноречиво описахте трудностите и проблемите, които имат хората с увреждания в вашата страна. Наистина подробно описахте какво се случва. Трябва да кажа, че Европейската комисия има информация и тя отговаря на, въпрос, на въпросите, които повдигнахте. Това, което ние се опитваме да направим е да създадем диалог с държавите членки, за да може да подобрим положението събираме примери за добри практики, извършваме мониторинг на случващето се и ще ви дам няколко примера за инициативи, които сме предприели. Нека обаче първо ви кажа, че компетентностите, свързани с социална сигурност, социална защита, са и в сферата на хората с увреждания са у държавата членка, т.е. тя притежава тези компетенции. Въпросите, които вие повдигнахте, са свързани с оценката за това какви са сумите, които се получават, определянето на такива добавки или както и да се наричат. Това, което можем ние да направим в тази сфера, е да подкрепим предприемането на действия. Гледаме много сериозно на това, събираме данни, свързани с пропуските а, или разликата а, между хората, които са с увреждания или не, що се отнася до плащания, що се отнася до доходите, какъв е риска от бедност, нивото на образование, т.е. ценза, а, помощите, които се получават. Работим по време на европейския семестър по тези въпроси правят се препоръки и се казва, че трябва да се подобри всичко това. Освен това, обменяме добри практики. Наскоро излязохме с един доклад, с, свързан с социалната защита на хората с увреждания в целия Европейски съюз. Това го обсъдихме с държави членки, има ще представители и на българската администрация, които отговарят а, за това. На тази среща ще публикуваме и един доклад а, за начина по който държавите членки се извършват оценката на различните видове увреждания или ТЕЛК. Това, което ще помогне, е всъщност изпълнението на препоръките, които България получи от Комисията на ОНЕ за хората с увреждания. Има много въпроси, които се повдигнаха, свързани и с заетостта на хора с увреждания. Европейската комисия обръща голямо внимание на такива случаи. Гледаме сериозно на защитата от дискриминация. Имаме директива 2078 или от 2078. Това са разпоредби, в които се казва, че не трябва да има а, такава дискриминация, когато се кандидатства за заетост или за работа. Следим отблизо какво се случва в тази сфера. Така за вторично законодателство, наредби и така нататък, това са много сериозни въпроси в различните сфери, които споменахте. Е, вносителя да говори за транспорта, за достъпа. Когато имаме компетентности в тези сфери, ние гледаме много сериозно на такива компетентности и в редовните доклади винаги обръщаме внимание на това, което се случва в съответната държава членка. Готови сме да подкрепим инициативи в тази сфера, да се подобри положението. Имаме и политически инициативи посредством стълба за социалните права. Той се съсредоточава върху принцип 17, свързан с положението на хората с увреждания, във връзка с заетост, социална защита. Нужно е те да получават необходимата помощ или подкрепа за да получат качеството на живот, което заслужават. И накрая има един доклад, който все още не е излязъл, ще бъде публикуван, декември ще излезе, той е за качеството на живота. Там се говори също за хората с увреждания. Имаме агенция Eurofound, която може да предостави информация също за това какво е положението на хората с увреждания. Това ще бъде добра информация, за да подкрепим а, разработката на политики. Това искам да кажа. Искаше ми се да може да направим повече, но в рамките на своите компетентности сме доста ограничени, що се отнася до предприемане на други инициативи за да подобряване на положението на хората с увреждания в Съюз. Thank you very much. Very comprehensive... Така доста изчерпателен отговор. Преди каквото и да е друго, трябва да кажа, че получихме едно писмо от постоянното представителство на България в Брюксел. Това в писмо е в отговор на въпроси, които ние зададохме. То е само на английски това писмо. А, аз го изчетох. То е на разположение на всички ви. Ако искате, може да ви го изпратим. А не, изпратено е вече на всички ви, така че в почтата си вече трябва да сте го получили. Имате го. И така, кой иска да вземе думата? Колеги, заповядайте. Господин Малинов е първи. Благодаря, госпожо председател. А, няма смисъл да се добавят факти към това красноречиво изложение, което беше направено от нашия петиционер. Искам да го поздравя, него и неговия екип, за усилието да дойдат лично до Брюксел и да представят своята петиция. Винаги е добре за нашата институция и за нашата комисия, когато петиционерите идват до тук. Това показва и доверието, надявам се нарастващо, към нашата комисия по петициите. С дълбоко притеснение очаквам доклада на комисията за състоянието на Съюза, свързано с хората с увреждания. Дълбоко притеснен съм за начина по който ще изглежда България в този доклад. Имам опасения, че по много критерии България ще бъде на последно място. И макар да е болезнена темата и на никого да не е приятно да гледа на своята страна, на своята родина в тази светлина, аз трябва да отбележа, меко казано, че България изостава и то благодарение на липса на воля на управляващите за подобрение. Има, разбира се, оптимистични факти, ще има промяна в законодателството, но най-важното е, че хората с увреждания са в състояние вече организирано да отстояват своите интереси. За сериозността на темата и на новото пробуждане в тази посока говори и факта, че тъкмо след протест, макар и само на една група на хора с увреждания, вице-премьера на България беше принуден да подаде оставка през миналата седмица. Така че всички възможности за натиск през гражданско общество, организации, Европейската комисия и нашата комисия от парламента трябва да бъдат използвани. Затова пледирам петицията да остане отворена. Казвам това а, не само от свое име, а от името на НП, която представлявам. И призовавам, между другото, и комисията да бъде максимално агресивна в диалога си с българското правителство и днешното, и следващото, и по-следващото, тъй като България има много да наваксва в тази сфера. Още веднъж благодаря на петиционерите, че са тук и ще бъде прекрасен сигнал, ако единодушно, без гласуване, одобрим моето предложение петицията да остане отворена. Thank you. Uh, Mrs. Kuneva. Много благодаря, госпожа Кунева. Положението на хората с увреждания в България върви точно срещу духа на Международната конвенция за правата на човека. Този текст е прият нарушава се конвенцията, нарушава се и правото на Европейския съюз. Положението на хората с увреждания в България е изключително тежко и сложно, както може да се види а, и прочете, ако човек се интересува от темата. Виждате и се спомена, че имаше и много протести за това. В София имаше такива. А, проблемът не е свързан само с липсата на достъп, или ниските помощи, които се предоставят. Хората с увреждания срещат много други проблеми, които се е, също дължат на голямото ниво или на ниската, на голямата бедност в България. Ще ви дам един пример. Зимата в България е много студена. Температурите са под нулата повече от месец. Но ние, България е една страна, в която хората казват, че не успяват да си стоплят домовете. Евростат го показва също, защото казва, че 40% от населението не може да си набави най-основните неща. Например, да си стоплиш дома, когато е студено. А, нужни са две заплати през зимата, единствено и само да можеш да платиш сметката си. Един човек с увреждания, с 100 евро на месец, как може да удовлетвори своите нужди? Абсолютно невъзможно е. Дори да му помагат родители и така нататък, няма да успее минималното, например, като за топлина. Въобще не говоря за лекарства, въобще не говоря за храна, за транспорт или за каквото и да е друго. В страната те са доста скъпи и не са добре организирани. Вносителят на петицията всъщност изразява гласа на гражданите. Последната надежда на гражданите сме ние тук, институциите на Европейския съюз. Затова предлагам да остане отворена тази петиция, за да може е, максимално бързо да се направи официално посещение в България, като целта е да имаме глобална визия за проблема. Разбира се, че има и други проблеми в страната, които ни карат да посетим тази страна. Затова казвам, трябва да искаме отговор. Отговор от правителството, най-вече на Министерство на труда, за да разберем как се решават проблемите, свързани с изключването, е, изолирането на хората от пазара на труда. Още от 90-те всъщност до 90-те години, мисля, че бяха добри а, практиките. А, имаше отлична инфраструктура във всеки град, а, имаше малки центрове, имаше инфраструктура за хората с увреждания. Това беше до началото на 90-те. Сега всичко това е загубено, всичко това пропадна. А, защо правителствата не ги подкрепиха и те не останаха отворени? I, I really want to say that... Много ви благодаря времето ни свършва, е така че не, мога да се, не бива да се изказвате прекалено а, дълго време. Роса, вие сте. Първо, благодаря на вносителите на петицията. Тази тема е приоритетна за нашата комисия. Аз съм заместник-председател на групата, която работи по проблемите на хората с увреждания. И винаги, когато се внася петиция от такъв вид, между другото, скоро дойде една от Румъния също, това винаги ни провокира да реагираме, защото хората с увреждания е, са по-уязвими и затова искаме да реагираме. Говорихте за наследствената пенсия, е, за трудностите да се намери работно място и други е, неща, които нарушават принципа за равен достъп на Европейския съюз и по този начин се прекъсва цялата верига на ценности. В последната декларация, която имаме от 6 март за България, България се казва, че социалната закрила в България не е достатъчна и за това е, хората са в риск от изпадане в бедност. И най-уязвимите части от обществото са тези, които най-често страдат. Притесняваме много това, което се казва в, в, в, в петицията и също това, което и каза Инмакулада от комисията, ми харесва, защото означава, че комисията следи какво се случва и ние имаме задължение да реагираме, защото това е в текста за човешките права в договора на Европейския съюз и това е пример. Ето защо трябва тази петиция да остане отворена. Трябва да настояваме пред българското правителство да ни изпрати информация, да сравним тази информация с информацията от комисията, да направим размен на мнение с комисията и парламента и в зависимост от това, това комисията по заето също да се вземе с този въпрос и така, че всички, които се занимаваме с тази тема, да координираме усилията си и а, и както се вижда, ситуацията е доста сериозна. И не знам дали ще имаме време в рамките на този мандат да се занимаваме с ситуацията в България, но нека сега все пак да не затваряме в чекмеджето тази тема е да разгледаме и да свършим колкото се може повече работа преди края на мандата. Господин Мариас има думата. Много ви благодаря. И, и аз искам да ви благодаря, че внесохте тази петиция е, и благодаря на вносителя на петицията, че участва в нашата среща. И в миналото сме имали подобни дискусии за хората с увреждания в Румъния. Изглежда, че много от проблемите са същите и в България. Европейския съюз наистина трябва да се занимае с тези проблеми, трябва да се предприемат някакви действия, защото хората с увреждания се нуждаят от нашата помощ. Има толкова проблеми пред тях. Искам да кажа, че това се отнася до всички страни в Европа, не само до България, до Гърция. Мерките за затягане на коланите също създадоха допълнителна тежест. Нас. Средствата, които се дават на хората с увреждания, на хората с увредено зрение, са средства, които стигат само за да останеш гладен. Това е истината. Говоря за Гърция в случая. А, също това се ограничава и възможността на хората да се движат. Отвъд въпроса за българи, мисля, че това е изключително сериозен въпрос за цяла Европа. И тъй като говорим комплексно по темата, смятам, че трябва да има намеса във всички държави членки, включително и в Гърция, защото положението там също е изключително тежко на хората с увреждания. Особено пенсиите а, за хора с увреждания и липсата на социална държава изобщо. Искам да се остави отворена тази петиция. Това да бъде и една възможност да се разгледат правата на хората с увреждане в целия Европейски съюз. Благодаря. Thank you very much. Thank you. Много ви благодаря. Благодаря, че внесохте и европейско измерение. Госпожа Миранда, тя напусна. И сега след като приключим с тази петиция, ще дам думата отново на вносителя на петицията. Господин Янев, имате думата за две минути. Петицията да остане отворена и Надявам се комисията да посети България и лично да се запознае с положението на хората с увреждания в нашата родина, защото едно е, когато се изпраща информация в писмо или в доклад, съвсем друго е на практика на място. Аз поемам ангажимента лично да ви запозная на терен с положението и да видите, че наистина ситуацията е плачевна. Благодаря ви. I thank you very и ние ви благодарим. Ние от ние оценяваме, че стигнахте чак до Брюксел, за да може а, да, би, да, да бъдете чути и видяни от всички. И смятам, че не само няколко колеги в а, тази зала ще ви видят. Това заседание се излъчва по интернет, така че много хора в цяла Европа а, могат да ви чуят. Много, много ви благодаря. Сега ще се опитам да направя няколко заключения. Получихме отговор от постоянното представителство, което показва, е, посочва, че има национална стратегия за хората с увреждания и тази стратегия е приятен в момента се прилага. Така че се надяваме тази среща днес е, да създаде информираност. Е, разбира се, петицията ще остане отворена ще информираме постоянното председателство, че тази среща се е провела. Ще информираме за това, което каза комисията, за това, което казаха колегите и че действително има остра нужда от прилагане на стратегията в страната. Така че ще изпратим писмо с резюме от днешното събитие и ще посочим, че приоритет на комисията, както каза и колегата Роса, е мобилност за всички, видимост за всички и правото на независим живот за всички. Така че много ви благодаря още веднъж и лек път до вашата страна. Не забравяйте да си купите малко белгийски шоколад. Сега ще изляза за малко, а Роса ще поеме кормилото за следващата петиция. Eh, И сега продължаваме. Благодаря, Сесилия. Преминаваме към следващата петиция 8805 от Полша. Вносителя на, на петицията присъства. Имате думата. Това е свързано с околната среда. Давам ви думата. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Благодаря, че ми дадох думата. Казвам се Штутковска и аз представлявам е, едно НПО, което се занимава с опазването на околната среда. Работим от около 30 години в тази област е, ние внесохме в комисията по петиции, една петиция, която се занимава с опазването на околната среда и е подписана от 7 полски НПО-та. Ние искаме да прекратим нарушаването на европейското право, което е свързано с опазване на околната среда тъй като а, полското законодателство а, не спазва а, европейското законодателство. За защитените а, местообитания не се спазва. Също директивата за птиците не се спазва. А, националните а, гори е, представляват един холдинг, който е, обработва една трета от нашите гори, които би трябвало да бъдат национални паркове, в които живеят важни е, видове. И годишните, годишните приходи на държавно лесновътство е около 9 милиарда и а, те получават а, също а, а, 150 хиляди евро. Според нас те не спазват членове 12 и 15 от директивата за местообитанията и 15 от директивата за птиците в, в нашето общество малко можем да направим, защото в полското законодателство няма възможност да отидем в съда и да спорим. това, това е най-добрият пример за унищожаване на, на, на природата, конкретно примера от е, изсичането на Беловежка гора през 2017 година. Около 2000 е, кубични метра гора беше изсечена е, и това са естествени гори, не изкуствено засети. И ам, решението на съда успя да спре това. Е, европейските, е, извинявайте, полската, е, полските обвинения не можаха нищо да направят. И имаме и други случаи в зони, които са цени за околната среда в Бешаде. И това е горска зона, където много агресивно беше изсечена гората, въпреки че, че обществото беше против, както и администрацията за опазване на околната среда. Решенията за управление на горските зони и решенията за изсичане много често са мотивирани политически, така че ние трябва да променим нашия закон – и от името е, на нашата НПО и от името на цялото полско общество ви молим да приемете нашата петиция и да ни помогнете да се прилага европейското законодателство. Благодаря ви. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la comisión. Много благодаря. Комисията. Не знам да произнеса, не мога да произнеса името на колегата от комисията, но имате думата. Um, thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Накратко ще ви дам актуална информация за двете петиции, които обсъждаме по тази точка. По отношение на първата петиция, в връзка с подозренията, внесени от носителите на петицията през юли тази година. Им, е, е, е, беше забелязана, бяха забелязани на нарушения, които са от два вида първо изключване на управлението на горите и не спазване на европейското законодателство и след това е липсата на достъп до правосъдие за гражданското общество, което включва НПО-та по отношение управление на плановете за управление на горите. По отношение на първи аспект, полските власти ни отговориха, и а, те защитиха системата, която прилагат, но същевременно те изразиха готовност да изменят а, полския закон, за да могат да се справят с а, тези проблемни точки. Имахме предната седмица среща с полските власти и този въпрос допълнително беше обсъден. На нас не ни беше съвсем ясно, как смятат да се справят с трудностите, но полските власти се ангажираха до средата на декември отново да се свържат с нас и да ни изпратят писменно обяснение как смятат да преодолеят проблемите. По отношение липсата на достъп до правосъдие, за съжаление, полските власти не възнамеряват да се занимаят с този недостатък. Те защитават съществуващата система. И на, тази етап, на този етап не мога да предвидя какво ще е решението на комисията по отношение а, на мерките взети срещу тези нарушения, но мога да потвърдя, че въпросите за достъп до правосъдието по принцип са приоритет за комисията. И е, по отношение на втората петиция за Беловешката гора, е, вносителя на петицията споменава съда, който има някои решения от април тази година и Съда на Европейския съюз е съгласен и с комисията, че това законодателство в Польша нарушава европейското законодателство. след решението комисията се свърза с полските власти и ги попита как те смятат да приложат решението на съда полските власти отговориха, че са анулирани, анулирани едно от решенията и също потвърдиха, че единственото изсичане, което се осъществява е, е, е, е свързано с безопасността. Също ни информираха, че ще приемат нови приложения, е, които са свързани с управлението на Беловешка гора и тези приложения ще се свързани с изсичането в бъдеще и други мерки, като например мерки за залесяване. На тези въпроси също бяха обсъдени предната седмица с полските власти и комисията подчерта, че всички тези мерки трябва да спазват решението, разпоредбите в решението на съда, трябва да има план за управление и това а, трябва да е обект на оценка по силата на директивата за местообитанията. Е, на този етап мога да потвърдя, че комисията възнамерява да продължи да извършва мониторинг за прилагането на решението от съда. Благодаря ви. Благодаря. И сега е, членовете на Европейския парламент имат думата Хулия госпожо председател. Това е много емоционален момент за мен. Неправителствените организации в Полша си извършиха необходимото за да защитят своята мисия никой никога не знае какво се случва в нашите гори и Беловежката гора е фантастично място и за това е важно обществото да знае какво се случва там. изсичането започна преди 2017 година и 2017 случая беше отнесен до Съда на Европейския съюз и през юли 2017 година Съда на Европейския съюз взе решение да се спре изсичането. И през януари 2018 година е, имаше друго решение решение по същество, защото въпреки, че се казваше, че изсичането трябва да приключи и тъй като това беше истинска заплаха, полското правителство спря изсичането и през януари имахме решение на съда. Тогава се смени министъра. Новия министър отказа да се придържа към решението и да спазва решението. И това показва, че полското правителство няма воля да разреши този проблем. Те вземат много мерки, които са само симулация и отлагане на решаването на проблема. Затова аз предлагам следното. В документите има информация от комисията и комисията казва, че те провеждат оценка. Дали е, членове 14c, част трета от е, закона за горите в Полша, дали тези разпоредби са в синхрон с и какъв е резултата? Е, комисията каза също, че взаимодействат с полските власти и в регламент от 16 декември 2017 година и ясно, че без съмнение че не може да има съмнение за това, че има нарушение в полското законодателство и не се спазват двете директиви. Е, е, мина известно време от решението и мисля, че те трябва да са готови и на базата на анализите трябва да изпратим въпроси, два въпроса на полските власти. Първо, какво правят, за да има превенция в бъдещето? Какво е състоянието в момента? Как, това е много важно. На къде са се насочили те? за да обсъждат това с полския парламент, мога да кажат, да, ние продължаваме да работим, има избори скоро. Но истинският въпрос е кога полския парламент ще се занимае с това. И следващия въпрос. много е важен. Много ви благодаря. Има още петиции. Няма повече петиции. За това ще дадем отново думата на вносителя на петицията. Шановни е, членкови е, комитету петиции. Дами и господа, Както госпожа Петеро спомена, ситуацията в Полша не е много оптимистична по отношение на опазването на околната среда. Съществува организации на мя... Е, е, е, съществуват организации на място, които следят ситуацията и виждаме всеки ден, че управлението на горите е несъвместимо с добрите практики и много често пренебрегва всички възможни добри практики. В този случай не е спомената в комисията по тициите, но ние също се отбърнахме към Европейската комисия и към други организации. Ето защо се надяваме сега в тези трудни времена за Полша европейските институции ще ни помогнат ще защитят нашата околна среда, защото това е за бъдещите поколения. Много благодаря. Изглежда е повече от ясно, че комисията е отворила това досие за нарушение, но все още не се вижда края. За това, че няма достъп до правосъдие е неразбираемо. За това комисията оставя този въпрос отворен. Другото заключение е, че има решение от април където не се спазва директивата за местообитанията в полското законодателство и за това има надзор от страна на комисията, за да се проследи дали се спазва решението на съда. И то в същата линия като това, което каза Хулия, оставяме петицията отворена. Ще изпратим писмо до полските власти, така както вие казахте, и ще поискаме обяснение за актуалната ситуация и кога смятат да променят законодателството, да изпълнят разпоредбите в решението на съда. И а, имахме устно, а, устен въпрос, който беше по Натура 2000 за устойчивостта. И така, че а, петицията на госпожа Питера в тази комисия ще ги съберем и ще ги изпратим всички тези петиции на полските а, власти и ще поддържаме контакт с комисията, а, за да видим а, как, как се развиват нещата. Много благодаря на вносителите на комисията. На, извинявайте, на вносителите на петицията. El siguiente punto es eh, una opinión. Следващата точка която Сесилия ми казва, че а, ще дойде и ще поеме. Това е това е, е едно предложение за директива за преустановяване на сезонните промени на часовото време. Сесилия обаче е на път, затова ви моля за няколко минути почивка, докато тя дойде. Но ето, че Сесилия вече е тук. Perfect timing. Yes, perfect timing.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 Благодаря ви много. Да, чудесно е това, че съм отново тук. Сега ще се занимаем с съвсем различна тема. Становище по предложение за директива на Европейския парламент и съвета за преустановяването на зимното и е, лятното часово време. Получихме повече от 135 петиции, искащи да се сложи край на смяната на часовото време във връзка с сезоните, с много подписи, с много хора, които се интересуват от темата в много държави членки. И виждаме, че това е тема, която е важна за гражданите. Два пъти годишно всички 500 милиона европейци променят времето на ръчния си часовник, ако се навива, иначе на телефона та се сменя автоматично. И а, се посочва, че е въведена тази система а, за целите на спестяването на енергия, които цели обаче съвсем не са постигнати а също времено смяната на времето се отразява зле на човешкото здраве. И освен това, изследователите показ... установяват, че въздействието върху биологичния часовник може да се окаже, че е по-сериозно, отколкото предварително се е мислил. Нобеловата награда по физиология и медицина през 2017 година беше дадена трима учени за техните открития за молекулните механизми, които контролират а, вътрешния биологичен часовник на хората дне, в рамките на едно денонощие. И а, за това подкрепям предложението на комисията да се сложи край на тази система на смяна на времето. Опасявам се обаче, че Предложението на комисията може да се отрази зле на доброто функциониране на вътрешния пазар, защото сега държавите членки могат да се изберат дали да въведат като стандартно време лятното или зимно часово време, нещо, което ще създаде ам, една доста шарена карта на часови зони – и ако някой пътува от точка А до точка Б в Европейския съюз, може да се налага да сменя времето няколко пъти и това може да се отрази изле на търговията, транспорта, комуникациите в презграничен план. Затова смятам, че е добре да дадем препоръка да се избере едно от двете или лятното или зимното часово време. И тъй като комисията по петиции е прекия е, е канала за пряка комуникация на гражданите с европейските институции. Аз предлагам да чуем, да изслушаме гражданите, да изслушаме и е, представителите на частния сектор, които също са обмислили темата и са предложили лятното часово време. Друг важен фактор е, за всички нас е светлината. Много хора, особено в скандинавските страни, откъдето съм аз, се налага да посещават светлинна терапия, за да избегнат депресията през зимата. Това съвсем не е шега, е чиста истина. И за това предлагам следното. Да се запази летното часово време, което удължава светлината през вечерните часове. И а, така хората ще могат след работа да прекарат повече време и навън, и да се разходят и прочие. Това ще е добре и за възрастните, и за децата, а, които пък седят все на компютъра, особено през зимата. И така, като има повече светлина, могат да излизат. Ако лятното време се приеме, а, това ще е, доведе до положителни резултати, така че се надявам, че сте съгласни с мен и очаквам да чуя вашите мнения. Крайен срок за подаване на изменения 14 е декември 3 часа. Ще гласуваме по становището през февруари. Комисията, която е водеща по темата, е Комисията по транспорта и в началото на март имат намерение да стигне този доклад до пленарна зала. Господин Мариас. Въпросът, който обсъждаме, който е свързан с а, сменянето на часовете в зависимост от а, сезона, от години ни занимава в пленарната зала в Страсбург. Едно време обаче нямаше много колеги, които да бяха съгласни. Преди три години дори се смяташе, че това е маргинална дискусия. След това, като че ли се подкрепи, мнозина повдигнаха въпроса, повдигат въпроса, когато се извършва промяната на мнението. Казват, че ще има спестяване на електричество. Няма такова. Проучванията показват, е, че това повдига други въпроси, свързани с здравето. На 8 февруари 2008 година имаше, 2018 година имаше дискусия, бе направено това предложение, което аз повтарям лично всяка година. Има някои колеги, които ме гледаха странно, не са съгласни, но промяната на времето в крайна сметка Зависи от това колко близо сте до екватора. Ако сте близо до екватора, няма голяма разлика, когато се смени времето. Е, казах същото и на пленарното заседание. За Бразилия говорих тогава и пак ще кажа сега. Само Южна Бразилия сменя часа, докато онези, които са по-близо до екватора, не сменят времето. Така че предлагам всяка държава, в зависимост от своята географска позиция планетата, трябва да реши какво време да приеме. Дях обаче, че след дискусията, която се проведе с гражданите, Европейската комисия направи точно това предложение, което аз правя от години. Така че е, някой казват, е да, обаче това може да окаже въздействие върху вътрешния пазар и така нататък. Имаме и днес три вида време. Лондонско, брюкселско и атинско. Така че има разлика с по един час между нас. Това е предложението. Предложението е всяка държава, в зависимост от географската си позиция, да може да запази или да променя времето. Това е най-доброто предложение според мен и последствията върху вътрешния пазар според мен ще бъдат доста ограничени, ако има такива така или иначе, летейки, трябва да си смениш. Ако, примерно, от Атина летя а, до Рим, трябва да си променя часовника. Нека да продължим с това желание. След 2019 година всяка държава членка да вземе свое решение, какво иска, какво време да запази, какви изменения, ако иска изменения. А, сега, разбира се, може да имаме последствия върху вътрешния пазар. Важното е обаче здравето на гражданите и как може това да повлияе на хората. Благодаря. Да, здравето е, е най-важното съображение. Нямаме време. След 3 минути преводът е, ще прекъсне. Продължаваме. Можем да продължим още съвсем малко е, само на английски. Мадлене. Благодаря, госпожа председател. Аз съм докладчик в Сянка по този доклад. Благодаря на докладчика за отличната работа по този доклад за преустановяване на сезонните смени на времето и избиране на лятното часово време. Мисля, че е добре насочен доклада. Подчертава се значението на големите петиции защото в крайна сметка петициите са гласа на хората. Публичните консултации също дадоха много информация. Става ясно, че всички че е съвсем че са силни предпочитанията на гражданите за лятното часово време. Оттам нататък мисля, че е, трябва да има е, допълнителна хармонизация. Да има три е, часови зони не е същото, като всяка държава да си решава сама. Е, трите часови зони се запазват. Обаче от Малта е, влизате в Италия, сменяте времето, от Италия в Австрия, сменяте времето, от е, Австрия в Германия, сменяте времето, няма никаква логика. Хармонизацията е важна, здравето е важно и качеството е важно. Съгласна съм, че Сесилия, която е от скандинавските страни, е съгласна с мен, която съм от Малта. Съединението прави силата, казва председателката. Съвсем накратко. В случая на Испания, аз идвам от островите, от испанските острови. Ние сме туристическа зона и лятното часово време ни прави по-конкретно способни, освен, че е полезно за времето. Но лятното време в Галисия, в северната част на Испания, не е добро за тях. Аз лично предпочитам лятното часово време, но трябва да има и изключение, защото слънцето не изгрява по едно и също време в различните части на Европа. Да, приоритет е здравето, но а, може нещо да е много добре за Балиарските острови или за шведите, но, например, в някои части на Испания, например, в Кантабрия, те не могат да, да в 10 часа да. Просто това е съвсем различно време, така че трябва да има някои изключения. Uh, Mediterranean ladies are supporting compassionate